членки подкрепят това. Така че аз мисля, че това е добро решение на проблема с застаряването на населението в Европа. Благодаря ви за вниманието. Much, Благодаря, госпожо министър. Дебата приключи. Благодаря на всички, които участваха. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Днес след обед общи разисквания по отношение на регистъра за прозрачността. Първият доклад на господин Касини е наречен между институционално споразумение между парламента и комисията относно съвместен регистър за прозрачността. Вторият доклад е свързан с изменение на правилника след създаването на съвместния регистр за прозрачността. Без да се бавим повече, господин Касини като наш докладчик има думата. Presidente, signor Ministro, signor Commissario, cari colleghi. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин комисар, госпожо представител на ротационното председателство. Ще бъда кратък, само за да ви кажа, че с този дебат и с гласуването ще приключи работата на работната група, всъщност председателствана от госпожа Уолис. В крайна сметка, приехме регистър, общ регистър за прозрачност. Приеха се текстове, изменящи предишният правилник. Аз самият бях много изненадан от интереса, който прояви европейското гражданство към дебата по този съвместен регистр за прозрачността. Боя се, че очакват прекалено от нас смисъл такъв, че няма да бъде магическа пръчица срещу корупцията и борбата с нея най-вероятно за бъдеще контактите между депутати и лобисти ще се водят е, на места различни от е, Европейският парламент. Борбата срещу податливостта на корупцията всъщност може да се води от наказателните съдилища, а не от този съвместен регистр. Така е предвидено в членове 282 и 286 на Лисабонския договор. Разбира се, Работи се и по въпроса за създаването на една обща европейска прокуратура, ако мога така да я нарека. В някои държави членки образът на лобиста е определено отрицателен и всъщност това не бива да бъде еднозначно, тъй като това са групи, граждански организации, които информират, е, контактуват с депутатите по различни, понякога много технически въпроси от тяхната законодателна дейност. Разбира се, представляват е, понякога частни, корпоративни, фирмени интереси. Затова решихме вместо лобисти да ги наричаме вектори на нечи интереси, в смисъл защитници. Разбира се, това може да бъде не само положи, отрицателно и положително явление, тъй като подпомага за създаването на определено мнение, становище по определен въпрос. Тези групи ще са предмет всъщност на този съвместен регистр за прозрачността и се надяваме да към нас да се присъедини съвета. Регистърът е, има публичен достъп до него, както е редно за информация относно групи и центрове по интереси, които участват в създаването на европейско законодателство, каквито всъщност групи могат да бъдат църквите, религиозни организации и така нататък, и които всъщност имат друга различна правосубектност от тази на обикновените лобистки групи. Това са всъщност първите стъпки по посока на по-голяма прозрачност. Всичко е все още в сурово състояние и затова в самият доклад се уточнява, че по време на неговата подготовка най-вероятно са се произнесли някои представители на такива лобистки групировки. Надявам се, че съветът ще се присъедини към това споразумение и не само това, а и че в парламента ще постигнем широк консенсус по този въпрос. Това, разбира се, ще ни развърже ръцете в европейското институционно и по-скоро парламентарно строителство. Благодаря. Благодаря, господин Касини. Дам думата на госпожа министър Дьори от името на председателството. Благодаря, е, госпожо председател. С гласа, който ми е останал, ще се опитам да представя позицията на съвета на унгарски язик. Благодаря. Уважаеми членове на парламента, госпожи и господа, Прозрачността е изключително важна за функционирането на демократичните институции. Това е особено важно за европейските институции, защото, както знаем, институциите на ЕС често се обвиняват за това, че са далече от гражданите и не функционират по прозрачен начин. Съвета неколкократно е казвал, че иска институциите на Съюза да са прозрачни в дейността си и във взаимоотношенията си. Факта, че европейските граждани се обръщат към нас, показва, че те очакват много високи стандарти. Затова аз смятам, че трябва да се присъединим към регистър за прозрачност на комисията и парламента. Приветствам докладите на господин Касини. Мисля си, че този доклад може да послужи за основа на разговорите между парламента и съвета с оглед да се създаде общ регистр за прозрачността. Надявам се, че това ще увеличи прозрачността не само на думи, но и на практика. Осъзнавам естествено, че през последните няколко години съвета е бил молен да участва в този регистр за прозрачност. Съвета няма да участва напълно в процедурата, защото ние смятаме, че съвета, за разлика от парламента и е, комисията не е засегнат от лобисти по такъв начин. Лобистите не се обръщат към е, съвета като европейска институция, те се обръщат към държавите членки. В а, е, тяхната работа. Така или иначе, обаче ние сме готови да участваме и да се присъединим в работата по създаването на регистъра. Готови сме да водим преговори и с парламента, и с комисията, за да може да се уточни нашето участие в регистъра по някакъв начин. Не искаме обаче тези преговори да забавят сключването на споразумението между парламента и комисията. В момента съвета обсъжда един проект за политическа декларация по отношение на този регистр за прозрачността и неговото публикуване. Благодаря ви, благодаря ви за изразената готовност, комисаря. Uh, Благодаря ви, госпожо председател. Почитаеми депутати, прозрачността е въпрос, който представлява интерес и предмет на загриженост на гражданите и който е важен за демократичната легитимност на европейските институции. В момента имаме 3800 регистъра затова смятам, че приемането на един съвместен регистр за прозрачността ще бъде една голяма качка напред в осигуряване на прозрачност в процеса на вземане на решение от европейските институции и ще отговори на интереса и загрижеността на гражданите. Бих искал да приветствам дейността на съвместната ни работна група и приветствам госпожа Уолис, господин Касини, а също така господин Ленен и госпожа Дюран – беше истинско удоволствие да работя с вас. Мисля, че резултатите от нашата дейност са много балансирани и прагматични при подготвянето на междуинституционално споразумение, което представяме за разглеждане и дебат днес. Възможното гласуване утре ще позволи да се започне дейността на, тази, на този регистр на двете институции през юни. Това ще бъде ясен сигнал за нашата решимост да осигурим етична и прозрачна дейност на европейско ниво. Регистърът ще даде на гражданите по-прозрачна информация на отделните личности и организации, които се стремят да повлияят процеса на вземане на решения в Европейския съюз. Разбирам, че има загриженост за регионални органи на обществено управление. Въпросът е дали те трябва да бъдат регистрирани. Мисля си, че ако внимателно прочетем текста, става ясно, че това не отразява факта, че те осигуряват пряко представителство на гражданите в съответствие с конституционната система. Внимателно прочитане на текста ще обясни нещата. Наистина Текстът визира изрично, че общинските, регионалните и националните органи на управление не са задължения да се регистрират. Службите, които са неотменна част от администрацията и длъжностните лица на общинско и регионално ниво, по този начин не са длъжни да се регистрират. надявам се, че по този начин отговорих на някои въпроси, които бяха зададени. И сега за междуинституционалното споразумение. Мисля си, че всички сте съгласни, че постигането на общото ни сътрудничество между комисията и парламента ще бъде укрепено още повече при участие на съвета. И благодаря от все сърце на унгарското председателство за внасяне на промени в съвета. И наистина съветът в момента много по-положително се отнася към това как да организираме максимално добри отношения между Комисията, Съвет Европейския парламент при управлението на регистъра. Смятам, че политическото послание е че тези три институции сериозно се отнасят към този въпрос, че те смятат заедно да се вземат с въпроса за прозрачността. Смятам, че това ще бъде едно ясно и убедително послание и е, мисля се, че прагът от 4000 регистрирани лица организации ще бъде надхвърлен много-много скоро. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, господин комисар. И благодаря ви за конструктивната роля, която имахте в нашите обсъждания. Сега преминаваме към изказващите се от името на политическите групи. Господин Вебер от името на НП за минути и половина, моля. Много благодаря. Прозрачността е основата на демокрацията всъщност. Така гражданството знае кой е оказал въздействие върху разписването на законодателните правила и на самите закони. Така че смятам определено за успех създаването на този съвместен регистр за прозрачността. Наистина, много е положителен сигналът, който изпращаме и към общините и към низовите териториални единици, в смисъл такъв, че ще защитим а, техните интереси. Лобизмът всъщност не е нищо лошо. Имаме нужда от експертни съвети в законодателната си работа. Това, което оттам насетне трябва да направим като парламентаристи е да вземем решението според нашата съвест и всъщност много малки, малко държави, членки на Евросъюза имат такъв подобен регистр на прозрачността, какъвто имаме ние тук в Европарламента, в евроинституциите. Така че нека да сме горди от а, тази първа стъпка. Надявам се, че е, съветът няма да поставя никакви пречки. За тях това не представлява такъв проблем, какъвто представлява за Европарламента, защото лобистите там не са представени. И в заключение, госпожо председател, ако позволите, ние сме парламентаристи. И ако искаме и в бъдеще да работим с лобисти, трябва да засилим всъщност контактите си с тях, защото така ще сме по-полезни за гражданите. Благодаря. Господин Грот от името на социалистите и демократите за минута и половина. Благодаря. Благодаря на докладчика господин Касини, а и на всички участници в изработването на доклада. Гласуването е предвидено за утре и в крайна сметка ще постави крайната точка на един дълъг процес, който определено е успех за парламента и за комисията. Определено е успех създаването на този регистр на прозрачността. Това разбира се е първата стъпка, която смятам, че следва да бъде последвана от втора и от трета. Този регистр следва да го кажем, ако искаме да сме честни, този регистр се създаде сега, а не по-рано, защото всъщност не съществуваше достатъчна правна рамка. Сега всъщност вече имаме възможност и радвам се, че и съветът ни подкрепя. Сега вече имаме възможност да разполагаме с такъв един регистр. Надявам се, че това наистина ще се случи. Съветът наистина ще ни подкрепи. В такъв случай съвет, регистърът наистина ще бъде общ и съвместен. При това ще бъде с задължително приложение. В нашата група има единомислие по измененията, свързани с това, че лобистските групи, участвали в създаването на някой доклад, трябва да бъдат е, споменати изрично. Благодаря на всички колеги, които всъщност е, се солидаризираха с е, този дух на консенсус. В противен случай нямаше да имаме такъв успех, какъвто имаме сега, когато не смятаме, че лобистите представляват само корпоративни интереси. Благодаря името на Алде, господин Дъв за две минути. Оратора няма микрофон. Скандалите, на които станахме свидетели наскоро, определено демонстрираха силата, която могат да упражняват лобистите върху парламента. Групата на либералите приветства оптимизирането на регистъра за лобистите, той създава ясна задължителна система, която би трябвало да доведе до по-голяма прозрачност и подобрени процеси на консултиране. Приветствам най-вече параграф 9 от доклада, който приканва бюрото да създаде система от законодателни мерки, според която може да се отбелязва всеки един, който извършва лобистка дейност в процеса по приемането на един закон. Това е една добра стъпка напред за засилване на легитимността на парламента в очите на хората и качеството на законодателния процес. Системата ще бъде завършена едва когато съвета, който е съзаконодател, се присъедини. Приветствам първите стъпки, които съвета изглежда предприема. Искам да благодаря на председателството за декларацията днес след обед. Има синя карта от господин Гроте. Ще приемате ли предизвикателството, господин Гроте? Да, много благодаря. Благодаря ви, господин Дав, за това, че споменахте така наречената законодателна следа. Мислите ли, че тази законодателна следа в крайна сметка няма да ни се отрази зле и да ограничи законодателната ни инициатива. Дали може точно да ни обясните как си представяте нещата? Uh, мисля, че това ще бъде експеримент и като всички експерименти е, ще разберем от практиката дали той е бил успешен. Но си мисля, че трябва да има ограничаване до докладчици отговорни, номинирани от парламента за определено законодателство, тези докладчици би трябвало да публикуват с кого са провеждали официални срещи в хода на работата. Мисля си, че това ще донесе един по-интелигентен процес на лобиране в парламента. Знаем, че разчитаме на експертното познание на професионалистите извън Европейския парламент, когато създаваме законодателство и проекто законодателство от високо качество. Господин Фокс за минута и половина от името на ЕКАРА. Благодаря, госпожо председател. Първо, бих искал да поздравя господин Касини за неговата дейност по изготвяне на това споразумение. Комисията и депутатите в парламента работиха добре, за да се изготви един разумен доклад, който ще внесе повече прозрачност в законодателния процес. Благодаря ви, госпожо председател, и за вашата дейност при преговорите между парламента и комисията. Този Доклад е съразмерен в своя подход и е, смятам, че той е полезен и ще донесе полза. Той признава важната роля на регионалните и местните органи на управление при оформянето на европейското законодателство и ясно разграничава длъжностните лица от общинските и регионални органи на управление и лобистите. Независимо от това, предстои още много работа. И смятам, че този регистр, ако той докаже, че успешен, ще доведе до задължителна регистрация на лобистите. Съгласен съм с господин Дав. Наистина, докладчикът трябва да посочи с кои лобисти се е срещал по време на подготвянето на проекто законодателство. Наистина, тук парламента често сме подозирани от нашите избиратели и за това колкото повече прозрачност и откритост, толкова по-добре. И искам да кажа, че има един проблем с това споразумение и това е, че липсва една институция. Жалко е, че съветът не се е присъединил. И като съзаконодател бих призовал държавите членки да се присъединят към това споразумение и да го подпишат в лицето на съвета, за да имаме наистина всеобхватен процес, осигуряващ прозрачност. От името на зелените, господин Хефнер. Е, колеги и колеги, Politik braucht. Уважаеми колеги, политиката се прави с доверие и европарламентаристите са избрани чрез всеобщо, универсално и пряко избирателно право от европейските гражданки и граждани. Така че надявам се, че когато законодателстваме, го правим с мисъл за общото благо, а не с мисъл за собствените ни интереси или за представители на трети интереси, като например фирмени или корпоративни. До тук добре. Знаем обаче, че около нас и само в Брюксел има най-малко 10 000 лобистки организации, които целят именно това да постигнат целите си. Живеем в открито, свободно, конкурентно общество. И ние, разбира се, също сме в правото си да защитаваме собствената си независимост. За съжаление, това не винаги е било така. Има депутати, които са изневерили на това правило. Затова именно се опитваме да подобрим тези правила и да въведем правилото за прозрачност, за гласност. След дълги разговори успяхме да договорим с комисията този съвместен регистр за прозрачността всъщност много би ми се искало и съвета да беше участвал, но не би. Зелените сме особено доволни от постигането на тази цел, но не сме удовлетворени от всичко постигнато. Да не е задължителен този документ, а да е направо правно обвързващ. Това би било нашето желание, не само при това за тези, които оперират на територията на Европарламента и тези, които извършват лобистка дейност вън в ресторантите и в кафенетата. По този начин всъщност, поне така както нещата са разписани в момента, не става ясно, къде ще се помещава и как ще оперира този общ съвместен секретарят. Така или иначе, резултатът е положителен и благодаря на всички. Господин Сондергард, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Този доклад е една стъпка по пътя към по-голяма откритост е, става въпрос за задължителен регистр за всички, които се опитват да влияят на Европейския съюз. Все още обаче има много какво да се направи, както стана ясно по отношение на корумпираните е, членове, някак си се опитваме да потулим нещата. Трябва ясно да кажем, че не е приемливо членовете на парламента да приемат е, дейности, които поставят под въпрос честността. Трябва да ясно да преценим какви ще бъдат последиците от една подобна дейност. Както стана ясно напоследък, онзи, който нарушава правилата, трябва да бъде наказан. Очакваме с нетърпение доклада на специалната комисия и искаме да има бърза преработка на това споразумение, което обсъждаме днес, както и правилника за дейността на парламента. Благодаря. Господин го ще приемете ли синя карта от господин Ханс Петер Мартин? Danke, Herr Kollege. Ich wollte fragen, was Sie von diesem Ansatz halten mit dem legislativen Fuß Благодаря. Какво мислите за това, което ще оставим от нашия мандат? Какво мислите за регистъра, ако той не е задължителен? В такъв случай ще има пропуски. Благодаря за въпроса. Всъщност подчертавам онова, което вече казах. Все още не сме стигнали достатъчно далеч. Ние не смятаме, че нещата са изпълнени. Все още липсва нещо. Ясно е, че въпросът за задължителния елемент е изключително важен. По отношение на въпроса за електронния отпечатък, е, по отношение на законодателните текстове, смятаме, че това е добра идея, но като цяло системата трябва да е задължителна, за да действа. Както вече ви казах, това е стъпка в правилната посока и се надяваме, когато дойде доклада от специалната комисия, да можем да променим текста, защото това трябва да се прави на всеки две години и е, се надяваме това преработване да става максимално бързо. Благодаря следващия оратор от името на е ЕФД, господин Агню, за една минута. So, uh, Тоест, да имаме регистър за прозрачност. Не, не е изненадващо, че точно сега говорим за това, защото сега се говорихме за пари и за това, че някои от нашите политици и други са привлечени от парите. Мисля, че е, да, много хора ще бъдат шокирани, шокирани наистина да установят е, а, за какво става въпрос. Този регистър всъщност ще бъде стартиран много след като нещата са приключили. Регистъра няма да постигне много. Лобитата винаги ще успяват да се наложат. И до сега системата е неефективна. Така ще и бъде за напред. И много от е, нещата ще си останат така, както винаги. Бизнес, както обикновено. И грешките, злопотребите просто ще си намерят своята пътека, както обикновено. Винаги ще има безкруполни лобисти. Винаги има лишояти. Благодаря. А сега господин Хефнер дига синя карта. Приемате ли въпроса от него? Доколкото разбирам, Скъпи колеги, доколкото разбирам, ние трябваше да имаме любезен обмен на, доводи, обаче виждам, че нещата се представят неправилно. Ако обичате, поправете това, което казахте, защото твърдите, че парламента говори за регистър за прозрачност, само защото английски вестници сега са изобличили някои факти. Но ние трябва да обясним на обществеността, че сме започнали тази дискусия много много по-отрано, е, че вече сме решили е, въпроса с е, регистъра за прозрачността преди да започнат нещата. Не искам нито един от британските членове на парламента да са тук. Защо трябва да, се, да позволим а, такава една институция да ни управлява външните дела? Аз не искам моята страна да има нищо общо с това. Благодаря. Благодаря, господин Егню. Благодаря, колеги. Петър Мерцер има думата. Благодаря, господин председател. Всички знаем, че не само Европейския парламент, но и целият Европейски съюз като цяло страда от недостатъчно доверие. И ако господин Агнио и други колеги не желаят да поправят този въпрос, няма да има никакъв напредък. Виждате, че лобитата успяват да се а, обединят. Но регистърът тук, който, за който ние говорим, не е правно задължителен и той всъщност ще бъде едва ли не прах в очите, за да замаскираме нашите проблеми. Всички институции няма да участват още повече в този регистър. А, така че лобистите винаги ще намират дупки, през които да се измъкнат, ако го оставим незадължителен всичко като че ли става при закрити врата и а, поверително. Не бива да е така. Трябва да вземем предвид нашата международна позиция, но също така да се опитаме да ограничим влиянието на лобистите. Гражданите имат нужда да знаят повече. Благодаря. А сега госпожа Джанако. Благодаря, господин председател. Поздравявам господин Казини за доклада му, защото докладът му е точен. Въпросът за прозрачността е свързан и е, с достоинството на депутатите. Това е безспорно. Но Колкото повече подобни мерки приемаме, е, толкова повече ще се задълбочава прозрачността, е, и ще гарантираме добрите взаимоотношения между институциите и групите по интереси. Е, с този регистр се установяват прозрачни взаимоотношения. Има отделни глави е, съобразно представителите на групите по интереси, на гражданското общество и изобщо на обществени интереси. Така че по този начин се установява, че има разлика между партньорите на европейските институции може да се идентифицират и групите по интереси, защото има разлика между групи по интереси и лобистите. Те имат пряк достъп до институциите. След Лисабонския договор правомощията на Европейския парламент се увеличиха и е, по този начин е, се привличат представители на групите по интереси, които искат да вземат отношение. Фактически с регистъра за прозрачността се отговаря на интерактивна връзка между представителите на е, народа, на неговите представители, европейските институции и техните партньори. Ясно е, че всички е, органи на Европейския съюз трябва да бъдат представени. Господин Гереро. Благодаря, господин председател. Бих искал също да благодаря на господин Казини за чудесния доклад във връзка с общия регистр за прозрачност. Наистина, кризата придоби доста екстремни размери и тя ще продължи да има ефект върху условията на живот и перспективите пред голяма част от населението но това не означава, че можем да, да легитимираме а, различни дейности, кои а, под а, в, м, с обяснението, че а, поради кризата се е случило това. Трябва да бъдем колкото се може по-близо до своите граждани и колкото може по-прозрачни искам да се присъединя към онези колеги, които подчертават необходимостта от задължителния характер на този регистър за прозрачност и освен това санкциите трябва да бъдат много по-здрави. Благодаря. Благодаря, госпожа Тайн. Уважаеми колеги, Утре, когато трябва да гласувам по регистъра за прозрачността, трябва да вървим в правилната посока. Не мисля, че това, което сме решили тук, обаче е последният етап. Щастлива съм от факта, че през 86-та година въведохме един регистър на лобитата. Той, е... той беше много важен и за да могат да влязат в институциите, трябваше да се запишат, за да получат бадж. А когато става въпрос за предприятие без политическа цел, без конкретна активност в тази насока, мисля, че а, целта и записването трябва да се да, да протичат по друг начин. За нас, за всеки един от нас е важно да чуем кого искаме, когото искаме да чуем и да видим когото трябва да видим. Мисля, че определено имаме нужда от други средства. Благодаря. Благодаря. А сега Ханс Петер Мартин. Компас и се соне захе. Е, всъщност въпросът е сложен, защото става въпрос за независимостта на депутатите. Е, е, те, те трябва... Въпросът е кога се опитвате да убедите някой с вашите собствени доводи. Фактът е, че и днес и е, с регистъра на лобистите само 2800 лобиста са регистрирани в Брюксел. Друг факт, в е, парламента имаме малки шансове да разчитаме на вътрешни компетенции. Чрез този регистр се постига преходен метап, но във Вашингтон, ДС има акта в дискложа за лобистите, е, който много по-добре работи от е, текста, с който ние разполагаме. И заради това аз съм за е, е, е, законодателен отпечатък, но и за пръстов отпечатък. Да знаем с кои лобисти сме във връзка, какво сме им казали. Примерно, аз имам в моя сайт списък на всички лобисти и там регистрирам всички. Господин Кели има думата. Да, благодаря. Всичко това стига до сърцето на работата ни като парламентаристи тук. Просто да проследяваме правилното спазване на правилата. И привилегиите, корупцията или двете заедно са всичко друго, но не и това, за което ние работим. Отделните закони и текстове а, трябва да бъдат разглеждани именно от тази гледна точка. И примерно закона за защита на личните данни е един от тях. Един регистър на лобистите официално трябва да има, но също така и запис, регистър от някакъв характер на онези, които лобират за някакви каузи, без обаче да са се обявили официално за това. Благодаря, господин Кели. Господин Ламбрини има думата. Благодаря, господин председател. Често пъти се казва, че гражданите нямат достатъчно познание за правомощията на Европейския парламент след Лисабонския договор. Жалко за това. Защото ние тук имаме, в... защото лобисти и разни подобни имат много добра, добре познание за нашите възможности. Ние тук сме единствените директно избрани представители на народа. И въпреки, че сме измежду най-прозрачните институции на Европейския съюз, смятам, че правомощията ни трябва да бъдат съпътствани от е, отговорности. Трябва да развием още повече тази цел. Споразумението, което имаме тук с комисията днес, не е лошо, но все пак различните е, групи за защита на интереси трябва да са задължени да се запишат в този регистр. Тук говорим за всякакви групи, които защитават някакви интереси. Надявам се другите институции да подкрепят нашата идея. Ние изградихме една работна група по този въпрос. Няма да влизам в детайли, но все пак искам да ви кажа, че правилата на поведение трябва да бъдат още по-прозрачни. Само така ще направим нашите граждани горди от Европейската общност. Благодаря. Госпожа Флашкова Бенова, господин председател. Благодаря, господин председател. Искам да изкажа благодарности на представителите на съвета и на комисията. Има някакво подобрение, но нека да бъдем честни. Все още сме далече от идеала. Положителното е, че сега лобистите са по-мотивирани, за да се впишат в нашия регистр. В противен случай няма да има достъп до парламента, а и ние разполагаме с по-добра информация за самите лобисти, знаем имената им и унези от тях, които не спазват правилата, ще бъдат санкционирани. И можем да си зададем въпроса дали тези разпоредби ще бъдат достатъчни, защото регистрацията е задължение. Само регистрираните лобисти ще имат достъп до сградите на парламента но въпреки това е, е важно да имаме и е, правни задължения, е, които да да, да, да, да, да, да бъдат готови до края на нашия мандат. Това са цифри, които трябва да стават все по-прозрачни. За момента лобистите не могат да посочат е, е, разходите, свързани с техните дейности. И е, заради това ще се радвам, ако колегите не смезват кодекс за поведение и регистър за прозрачност. Това са две различни неща. Някои колеги са жертва на скандал и не трябва да свързваме двете неща. А... Благодаря ви много. Наистина има още някои неща, които си струва дори да бъдат повторени. Мисля, че е полезно да имаме такъв регистр и доста работа вече е свършена в тази насока, но аз мисля, че това е само една първа стъпка по пътя на една много по-висока степен на прозрачност по отношение на публикуването на данни и оповестяването на данни в рамките на Европейския съюз, за да можем да, да намалим риска от не Законосообразно поведение и в същото време да намалим риска и от евентуално неправилно използване на тези оповестени данни. Аз мисля, че този регистр трябва да бъде създаден по правила, които трябва да бъдат еднакви, задължителни за всички и от време на време е добре да получаваме информация. Да, благодаря. Започваме с привличане на вниманието. Господин Миколашек. Важени пан председа комисия Шевчович. Пан... Благодаря, господин председател. Господин комисар Шевкович, вие казахте, че този регистър на лобистите е много важен и трябва да е задължителен и за определен брой асоциации, които участват в законодателната дейност. Трябва да подсилим правилата, за да подобрим достоверността и стабилността. Така ще гарантираме демократичното функциониране на Европейския парламент. Разбира се, депутатите трябва да отговорят на условията, свързани с упражнението на техните правомощия. Те трябва да се консултират с гражданите и е важно правилата да бъдат много ясни. По този начин само ще постигнем пълна прозрачност и диалогът ще бъде редовен и прозрачен диалог с всички, които а, участват в а, заданието наистина публичният достъп до документи е изключително важно и а, това, както си спомняте, е включено още от 2001 година. Ето защо аз приветствам постигнатото споразумение. Регистъра за, за прозрачност е наистина сърцевината на демократичния процес. И за това всички, които а, имат влияние върху политическите процеси и резултати, трябва да а, не могат да се възползват в отрицателна посока за това. Ето защо и лобистите трябва да бъдат обхванати от тези правила. В момента, в който този регистр влезе в сила и запаше да действа, то тогава ще можем, когато пожелаем, да разберем кой какво повлиява от Transparency International ни казват, че този нов регистр ще покаже още един път, че а, желанието за прозрачност идва дори от лобистите. Благодаря сега госпожа Билбао Баранди. Благодаря, господин председател. 21 век са мрежи. Wikileaks са мрежата на откритостта на институциите, т.е. прозрачност и участие на гражданите. И ние трябва да бъдем е, отговорни, е, за да вземем такива решения. Нашата работа трябва да бъде проактивна, изпреварваща. Не е необходимо е, лопите да започнат да упражняват натиск върху нас. Е, ние трябва да направим усилие да слушаме нашите съграждани и е, трябва да се създаде този регистр е, за прозрачност и е, за пръстови отпечатъци. По този начин се подобряват нашите отношения, нашите резултати. Така ще вървим към съвременен парламентаризъм. Аз а, а, писах доклада, посочила съм всички, с които съм била във връзка. Нещата трябва да се разграничават и да се избегнат всички форми на безотговорност, каквито имаше в миналото. Благодаря. Е, Господин Джиро, благодаря, господин председател. Аз се радвам този те. Ще го гласувам с удоволствие утре. Наскоро имахме скандали. Скандали, които са опити за корупция. Нещо неприятно, нещо сериозно, но все пак факта, че имаме скандали показва, че дейността ни все пак е дала някакви а, плодове и че това остават изолирани случаи. Някои групировки използват невероятно много средства, и правят невъзможното, за да повлият на вземането на решение. Така че смятам, че този регистр е крачка в правилната посока. Радвам се за свършената работа. Но следващите етапи трябва да бъдат подсилени. Това трябва да е един динамичен инструмент, инструмент, който да преоценяваме всяка година. Не можем да го оставим застинал в една форма, защото еволюцията на технологиите и на начините на лобиране ни карат непрекъснато да адаптираме този регистр за да сме сигурни кой какви средства дава, по какъв начин се опитва да повлияе и на законодателния процес и съответно да имаме обявяване както на типовете доклади, така и на отделните лобисти и да е ясно кой какво е казал и какво е направил. И това да го обявим едно, а да, да кажем на гражданите как точно функционира този регистр е нещо друго. Трябва да го разясним на гражданите, за да могат те да го използват качествено. Затова нашата група ще гласува за този текст. Благодаря. Следващия докладчик, господин Овермайер. Благодаря, господин председател. Вярно е, че лобирането е форма на участие на гражданите в политиката. Следователно трябва да се избегнат крайностите. Трябва да има е, регистр за прозрачността за всички институции, не само за комисията и парламента, но и за съвета, защото там се взимат е, най-важните решения. Така че регистрацията трябва да бъде задължителна не само за влизането в парламента, защото лобистите не спират на прага на Европейския парламент. Те може би са и на други места, по коктейли, по спортни центрове и прочие. Сега, колкото до партиите, макар и е, е, да има партии е, съставени само от един член, все пак те трябва да бъдат регистрирани. С други думи, те трябва да докажат своята прозрачност и е, Съответно, те е, трябва да публикуват е, имуществото си, заплатите си, какви разходи имат по време на предизборни кампании, какви субсидии са получили от националните си парламенти. Мисля, че това също трябва да се посочи, ако искаме да бъдем прозрачни. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате думата. Казва господин Жемке. Аз съм съгласен с преждеговорившия, защото наистина ние постигнахме прогрес в законодателния процес. Но това е една от многото необходими стъпки, които трябва да вземем предвид <coughs> за в бъдеще. Това, което трябва да направим е да отговорим на въпроса – какво е позволено на член на Европейския парламент да прави. Дали може да се ангажира и с други видове дейности. Като казвам други а, дейности, а, мисля, че трябва да бъдат сведени до научна и изследователска работа. Мисля, че това е важното. Благодаря. И сега последният, който ще се изкази в този рунд е госпожа Ек. Благодаря, господин председател. Европейският парламент посредством Лисабонския договор разполага с допълнителни компетенции, това означава, че ние имаме още повече отговорност. Прозрачността е особено важна в нашата дейност. Говорим за законодателство, което засяга 500 милиона души и големи финансови потоци. Лобистите и регистъра за прозрачност а, са две неизменни неща от нашата дейност, много важни неща. Не можем просто да запазим незадължителния характер на този регистр. Този регистр трябва да бъде задължителен и да се попълва. Трябва да разискваме също и допълнителни дейности, които могат да бъдат считани за приемливи. Компромис е нещо добро, можем да напреднем, но мисля, че може да има и други постъпки, за да имаме още по-голяма прозрачност. Благодаря. Благодаря. Прекратяваме дискусиите. И сега думата има комисията. Вебер said it very correct. Благодаря, господин председател. Мисля, че колегата Вебер много правилно каза. Да, може човек да бъде и горд да е лобист. И а, в същото време това да влезе в регистъра а, ще бъде изключително важно. И ето защо ние в Европейския съюз ще го създадем. Въпрос, който беше повдигнат от няколко а, господа, на, беше за задължителността на този регистр. Това в комисията ние разискваме в много големи подробности. В момента не намираме все още законодателната основа а, или правното основание, поради което да задължим отделните лица да се регистрират. Следователно, ние ще търсим начин да намерим положителната мотивация за а, компании, организации и физически лица да се регистрират. Всъщност, ние го превръщаме постепенно а в а, задължителен, защото това ще подобри репутацията на всички, които се впишат в него. Аз се надявам, че през следващите две години а, ще можем да подобрим функционирането и качеството на системата като цяло и тя ще стане чудесна. Що се отнася до проверка и контрол на финансирането на отделни политически дейности или предизборни а, кампании. В момента се правят проверки на случайен принцип на регистрите по партии и ние, разбира се, ще се опитаме а, да подпомогнем коригирането на начина по който се водят тези а, документи. Разбира се, аз съм много доволен, че вие упоменахте и институциите, които трябва да работят, е, че трябва да работят е, заедно. Да, наистина, така е. Всеки момент ние ще започнем институционалните а, преговори и с съвета, за да видим как точно този регистр а, да започне да функционира и трите институции да имаме еднаква цел, а за да повишим а, прозрачността на законодателната и законотворческата дейност в рамките на Европейския съюз. Господин Касини повдигна един въпрос – Верно е, че регистъра за прозрачност не е пенкелер, а той не може да излекува всички злини, но може да послужи като един добър инструмент и индикатор. А, показвайки, че тези, които са готови и желаят да се регистрират, са тези, които желаят да спазат закона, не се страхуват от спазването на закона и а, искат да са почтени. Ето по този начин ние ще можем да разчитаме на тях за бъдещите си комуникации. Благодаря ви, господин заместник председател, госпожа Геринг, за съвета. Благодаря, господин председател, е, е, е, господин комисар, почитаеми членове на Европейския парламент. Като граждани на Европейския съюз, аз приветствам дискусията дискусията и споразумението между Европейския парламент и Комисията по регистъра за прозрачност като граждана на страна, която има регистър за лобистите в Унгария. За нас прозрачността винаги е била изключително важна и през 2008-2009 година ние не постигнахме пробив, но сега по време на унгарското председателство успяхме да довършим процеса. Съветът е готов е, е, да подкрепи процеса и на някакво е, ниво да допринесе за тази дейност. Съветът е готов, открит за преговори за да се върви към принос, към сътрудничество и това желание трябва да бъде потвърдено с политическа декларация през юли. Така че ние ще се присъединим към споразумението е, и макар и някои държави членки да не бяха съгласни, все пак това е много голям напредък в сравнение с предишни години. Много рядко обаче лобистите се опитват да е, въздействат на е, съвета. Лобистите по-скоро се допитват до националните правителства. Така че съветът е по-малка степен изложен на дейностите на лобистите. Не е до толкова, доколкото са комисията и парламента но аз съм сигурна, че ще имаме е, добро сътрудничество и след преговорите ще постигнем тази политическа декларация. Е, и е, накрая господин Касини, който е докладчик по темата. Благодаря. Искам да внеса няколко уточнения. Казвал съм го. Това споразумение беше сключено много преди да избухне този скандал с английските журналисти. Италианските вестници, например, малко или много а, с, говорят против Европа, критикуват а, Европа. А всъщност а, това, което те казват, а, м, замаскира истинската реалност. Дори и да сме закъснели с нашите постъпки, така или иначе те щяха да се осъществят. И нещо, нека да кажа и за, нещо за задължителния характер на регистъра. Регистъра вече е задължителен. Не виждам какво искате да кажете. Регис... Примерно, лобистите са задължени да се записват в този регистър, но не можете да запишете абсолютно всички предприятия, асоциации и други, които имат някакви дейности, свързани с институциите. Не може просто да им кажете, идете и запишете, а пък после ще говорим. И бъдещите промени, мисля, че съществуващата работна група трябва да има възможност за допълнителни размисли. Трябва да помислим как точно ще се организира този регистр, кой ще записва убийците, каква ще е нашата роля и така нататък. И тук искам да благодаря и на комисаря, който помогна много за сключването на споразумението, а също и на представите представителката на унгарското правителство, която ни даде много, много помощ и практически съвети. Как да се прилага този регистр към съвета, това ще бъде крачката напред, бъдещата крачка напред. И така Европа ще покаже, че има законодателни органи. Ние сме представители на гражданите и има от страна съвета представители на държавите. Трябва да помислим още по въпроса, но съм сигурен, че ще имаме положително заключение. Благодаря на господин Касини. И така, съвместната дискусия по доклада на господин Казини е, приключи. Е, утре е, ще гласуваме в 12.30. Следващата точка от дневния ред е ядрената безопасност 25 години след аварията в Чернобил и